Окей, okay, Albert is here, we can start. Алберт е тук, може да започнем. Witam Państwa. Rozpoczynamy z mniejszym opóźnieniem, za co dziękuję. Добър ден, добре дошли на всички. Започваме с малко закъснение. Благодаря ви все пак, че сте тук. За земеделците този час се прави втора закуска. Човек излиза на полето рано-рано, и мисля, че не започваме много рано, все пак, според мен. 9 часа не е рано. И така, преминаваме към важна точка от дневния ред, едно сложно гласуване. Става дума и за важен документ, по който ще гласуваме, документът Омнибус. Ще се обърна към докладчиците да го представят. Господин Декастро и господин Дес са двамата ни автори. Искам обаче да кажа няколко думи преди това. Ако всички изменения бъдат приети, тези изменения ще минат и при другите комисии автоматично. Това е формулата и методологията, която бе определена от нашия секретарият. що се отнася до разделянето на компетентностите между Комисията по бюджет и Комисията по а, бюджетен контрол. Кой иска да се изкаже от двамата ни автори? Господин Дес, заповядайте. Добър ден. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на всички, които се включиха в изготвянето на доклада. Благодаря на докладчиците в Сянка, Пауло Де Кастро, благодаря и на представителите на администрацията, на сътрудниците, на бюрото. Извършихме толкова много за толкова малко време. Комисията по бюджета винаги внимава да гласува в точния момент. В този случай обаче комисията по бюджета трябваше да отложи гласуването. Ние в нашата комисия винаги работим, като спазваме преследваните от нас цели. Относно списъка на гласуване по 104 на втора страница ще гласуваме за моята група ще подкрепи колегата Фланаган. Благодаря. Надявам се, че гласуването ще протече добре. И аз ви благодаря за изказването. Благодаря също така, че благодарихте на всички. Не мога още да ви поздравя. Ще мога да ви поздравя аз в края на гласуването. Всички ли имат карти? Започваме гласуването. Изменение едно на господин Декастро. Кой е за? против, приема се. Второто изменение е 99 на господин Яр. За. Благодаря, приема се. Изменение 100. За. Против. Отхвърля се 101. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 102. За. Против въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, отхвърля се. Преминаваме на 104, за който говори господин Дес, за. Благодаря, приема се. Изменение 105 за, против, Нека да направим електронна проверка. Мисля, че се прие, но не съм сигурен. Проверка 105. Заповядайте. Отвирам гласуване. А, Two? Yeah. If, if this one is not yes, yes, yes, yes. Okay. Przyjęta. Приема се. We change place. Смяна на местата. Okay. Poprawka 105. oh, sorry, we change. Поправка 105. Смених си мястото. 105-то изменение. Приема се. Добре, значи пада. Второ. Изменение 106. За. <clears throat> Против. Въздържали се. Отхвърля се. 107. За. Против. Отхвърля се. 108. Няма да го гласуваме, защото не е допустимо. Секретариатът вече информира господин Фланаган защо. 109 за, против, отхвърля се. 111 за. Приема се. Трето изменение за. Приема се. 113 за. Приема се. Четвърто изменение за. Приема се. Поправка пион. Пето изменение за. Приема се. Изменение 114 за. Против. Отхвърля се. Шесто изменение за. Приема се. 115 за. Против. Отхвърля се. Седмо изменение за. Приема се. 117, 118 заедно за. Приемат се. 8. Не, нека да направим проверка. По 117 и 118. Моля, гласувайте. И 118. 117 и 118. Замикам гласование. Прекратете гласуването. Приемат се. Осмо изменение на господин Декастро. За. Приема се. 124 за. Приема се. 123 за. Против. Отхвърля се. Изменение 125 за. Против. Отхвърля се. Изменение 127 ще го гласуваме малко по-късно. Да, да, 127 за. Против, отхвърля се. Изменение 131, нали така? 131. На Капуто и Шани. За. Против. Отхвърля се. 128. За. Против. Отхвърля се. 129. 130 за, против, отхвърля се. 129 за, против, отхвърля се. 132 за, приема се. 133 за, против, отхвърля се. 135 за, против, отхвърля се. 136 за, против, проверка. Справзаме 136. Отвя... Електронно гласуване по 136. Моля гласувайте. към гласуване. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 9, 134 за. Приемат се. 137 и 146. За. Против. Надхвърлят се. 147 и 145. Гласуваме анблок. За. Против. Приемат се. Изменения. Изменение 138. За. Приема се. Изменение. Всъщност тук имаме блок изменения, които са идентични от 139 и други. За. Приемат се. 140 за. Приема се. Двеста и дванайсет. За. Нека да гласуваме по 212. За. Против. Електронно гласуване. Тъй като не беше ясно сдигане на ръка и аз се колебая, моля гласувайте по 212. Отвирам гласуване. Zamykam głosowanie. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 181 бе оттеглено. Първи компромис. Моля, гласувайте. Първи компромис. Zamykam głosowanie. Kompromis przyjęty. до do от. Приема се. Втори компромис. По компромис 2 можете да гласувате вече режим на гласуване. Замекам гласуване. Край на гласуването. Przyjęty. Приема се. Преминаваме към трети компромис. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Благодаря. Компромис 4. Моля гласувайте по 4. Замекам гласование. Край на гласуването. Приема се компромис 5. Моля гласувайте. Замекам гласование. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 213 на господин Декастро. За. Приема се. Искате проверка? Проверка ли искате? Добре, проверка по 213. Гласувайте. Я powiedziałem, че była przyjęta. Мисля, че беше ясно гласуването и беше прието това изменение. Да, гласуване. Край на гласуването. Приема се. И така, преминаваме към 214. Не. 215, 216. За, против, Отхвърля се. 217 и 218 за, против, отхвърлят се. Изменение 219 за, приема се. 220 за, против, проверка по 220, режим на гласуване. Замекам гласуване. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 221 за. Против. Отхвърля се. Изменение 24 за. Против. Приема се. Проверка ли искате? Добре. Проверка по изменение 24. Гласувайте. че że била przyjęta, ale спазваме. Казах, че е прието това изменение, но така или иначе искате проверка, ще го проверим. Вижте, мисля, че е ясно казах. Казах, че е прието. Но пак, нека проверим. Щом искате, ще проверим. За да сме сигурни. И така, 223 на Сенра. За. Против. Отхвърля се. 224 за. Против. Проверка. Моля гласувайте по 224. Замекам. Край на гласуването. Приема се. 225. Не. Така ли? Добре. Извинете. 228. И 230 за. Против. Отхвърлят се. 229 за. Против. Отхвърля се. 231 за против, отхвърля се. Проверка по 231, моля гласувайте. 231. Гласувайте край на гласуването. Към кам. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се с малка разлика. 232, 233 за, против, отхвърлят се. 25 за. Приема се. 234 за, против, приема се. 236 за, приема се. Сега Преминаваме към 239 на господин Яр. За. 239. За. Приема се. 31. За. Приема се. 238 За. Приема се. 237 За. 238. За против, отхвърля се. Пет изменения на блок Накълнете за, приемат се. 32 за, приема се. Изменение 33 и следващите, които са идентични за Приемат се. 251 за. Против. Отхвърлят се. 254 за. Приема се. 34. Не. Добре. 253 за. Приема се. 256 за. Против. Отхвърля се. 258 и 259 за. Против. Отхвърлят се. 260 за. Проверка. 258 и 259. Тоест връщаме се назад и правим проверка а, с електронно гласуване. Моля, гласувайте. 258. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. 260 за. Приема се. 381 и 261 за. Приемат се. 262 за. Против. Отхвърлят се. От всъщност отхвърля се. 35 ли е? Не. Кое е следващото? Добре. 35 казах. Да, 35 за. Приема се. 264. Пада. Добре, 36 за. Приема се. 266 за. Приема се. Проверка искате. Добре, по 266. Моля, гласувайте. Отвирам гласование 266. Отвирам гласование. Можете да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 267 за. Против. Отхвърля се. Проверка искате. Отхвърлено е 267. Същото е с, а, като предишното. Но проверихме 266, значи 406 за. Против. Отхвърля се. Нека да направим проверка по 406 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Спирам гласувания. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. 405. Е, за. Приема се. 407. За. Приема се. 274. Не. 278. Не. 278. 278. За. Наканете ли е? Да. Приема се. Изменение 274. 274. Не, казвате. 277. 77. За. Против. Отхвърля се. Не. Добре, проверка по 277. Нека да направим проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Да. Господин Дез, заповядайте. Ich werde gerade von meinen Kollegen darauf aufmerksam gemacht, dass die Abstimmung 26... Уважаеми господин председател, колегите отбелязват, че по 277 резултата не беше ясен. Може да гласуваме електронно. 276. Било гласуване 266 електронично. Ми, ние го гласувахме електронно 277. Или не? 267. 267. Yeah. 276. Аз 277 искам да гласуваме. Yes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 Заповядайте, гласувайте. Замикам гласуване. Е, Къде сме сега? Господин Декастро, 38. Кой е за? Приема се. 270. 270. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 7. Електронно гласуване. Моля гласувайте по седми компромис. Край на гласуването. Компромис приемте. Преходиме Компромисът е прият. Преминаваме към изменение 293. Кой е за 293? Против? Пада. Не, всъщност не трябва да има проверка, защото бе отхвърлено с ясно мнозинство. 294. За. Против. Отхвърля се. Проверка по 294 на господин Нойхо. Заповядайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 295 на господин Хауслинг. За против, отхвърля се. Изменение 296 за, против, отхвърля се. 297 за. Приема се. ме поправка 290. Добре, поправка, е, извинете, е, по искане на колегата ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте по 297. Край на гласуването. Приема се. 298 за. Против. Мисля, че се прие със същото мнозинство един глас, но нека да видим. Електронно гласуване по 298. Заповядайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 299 за, против. Отхвърля се. Изменение 300 за. Приема се. 303 на Нойхо. 303 за. Против. Отхвърля се. Проверка по 303. Моля, гласувайте електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 304 за. Приема се. 305 и 306. За. Против. Отхвърлят се. 307. За. Против. Проверка по 307. Режим на гласуване. Край на гласуването. Хвърля се. 308 за. Против. Хвърля се. 42 за. Приема се. 311 за. Против. Отхвърля се. 43 и 310 за. Приемат се. 44 и 312 за. Приемат се. 313 за. Против. Отхвърля се. 45 за. Приема се 46 за. Приема се. 314 за. Приема се. 316 за. 316 за. Против. Мисля, че бе отхвърлено. Нека да направим електронна проверка по 316 режим на гласуването. към гласуване. Край на гласуването. Хвърля се 47 за. Приема се. 604 за. Против. Приема се. 408 за. 317 за. Против. Проверка по 317. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 318 за. Против. Отхвърля се. 319 за. Против. Отхвърля се. Проверка по 319. Моля, гласувайте. 319. Прекратете гласуването. Четиридесет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 Отхвърля се. 51. За. Приема се. 326. 326. За. Против. Отхвърля се. 52. За. Приема се. 53. За. Приема се. 346. За. Приема се. 300. Не. Проверка по 346. Моля, гласувайте по 346. Така иска залата. Да направим проверка. Край на гласуването. Благодаря ви. Благодаря ви, че направихте предложение да проверим. 327 на яр за. Против. Електронна проверка по 327. Господин Дес не си вдигна ръката. Там гласуване. Край на гласуването. Поправка... Отхвърля се. 54. За. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте по компромис 8. Е. Край на гласуването. Компромису 9. Отварям гласование над компромисом 9. Замекам гласование. Край на гласуването. Приема се. Изменение 391. През една страница трябва да даже две. 391 на господин Дес. Моля? Не. Благодаря. Прие се. 394. На Еранц, Арсел и Мато. За. За 394. Прие се. Залата ми казва 390, аз обаче казвам не. 391 се прие, значи се преминава на 394. 394 го приехме. Значи 399, нали така? Да, 399. За прие се. 403 е оттеглено. 55 на господин Декастро за. Приема се. 56 за. Приема се. 57 за, приема се. Обаче, господин Нойхъл клати глава. Нещо не му харесва. Господин Нойхъл, искате ли да се изкажете? Всичко наред ли е? Не разбирам, защо 390 и 389. По-добре да се изкажа на немски. 390 и 389 изменение. Никой не каза, че падат. Защо не ги гласуваме? Ако те не падат автоматично, трябва да ги гласуваме. 390 и 389. 390 и 389. Госпожо Нойхо, Секретариатът смята, че след като сме гласували одобрили 190, 391, там ми е написано, ако се прие, идете на 394. Написано е. Тоест падат и вашите две изменения. Това е анализа на секретарията по тези изменения. Благодаря. Преминаваме към 402. За 402. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Колеги. 668. Обаче ще гласуваме и 28, преди да стигнем до 68. Значи първо 428 за. Благодаря. Обаче нека да направим проверка след гласуването по 428. Съгласни ли сте? Нека да направим електронна проверка по 428. Към гласуване на поправка 428. Край на гласуването по 428. Отвърли се. 635. За. 635. Приема се. 636. Ако се приеме, пише тук, трябва да премина на 468. Чудесно, ето сега 468. За 468. Декастро Дорфман Лавия. Кой е за? Uh, Прие се, добре, значи отиваме Честен 68. Okay? Okay. Okay. Jeśli Państwo chcą, to głosujemy poprawkę jeszcze 435. Ако искате, ще го прегласуваме. 435. 435. За. Против. Приема се. Adopted go to 468. Поправка 468. И пише да мина на 468, ако бе одобрено. И аз така и направих. 468, кой е за? Изменение Декастро Дорфман Лавия. Кой е за? Против? Отхвърля се. Искате проверка? Добре, проверка по 468. Отсирам гласование. Замикам го. Моля гласувайте край на гласуването. czekamy jeszcze... Окей. odrzucona Отхвърля се. Сега. Преминаваме към компромис 11. Моля, гласувайте по компромис 11. Не, момент. Але тен глас и так би не miał впливу. Окей. Няма да окаже влияние този глас господин Капуто, господин Нойхъл се е, консултират, преключваме с тяхната консултация, нека да гласуваме по компромис 11. Край на гласуването. Прие се. Изменение 453 за. Против. Отхвърля се. 14 компромис. Моля, гласувайте по компромис 14. Замекам гласуване. Прекратете гласуването. Преминаваме към компромис 13. Чудесен ред. 14 на 13. И така, по компромис 13, моля гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Преходиме тези да поправки. Сега преминаваме към. До поправки. Момент. И така, секунда само, преминаваме към изменение. 8. 458. Изменение 458. За 458. Благодаря, приема се. След това имаме 74 за 74. Благодаря, приема се. Сега 493. Не. Извинете, всъщност да, точно така. 493. Кой е за? Благодаря, приема се. Сега 465 за. Приема се. 465. 465. Добре, проверка по 465. Режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 662. Кой е за? Приема се. сега? 74 или? 474-479. За. Против. Отхвърлят се. Отхвърлят се тези две изменения. 85. За. Приема се. Компромис 15. Моля, гласувайте по компромис 15. Край на гласуването. Приема се. Изменение 88. Не, не, не, после, после. Първо е 501, извинете, моя грешка. 501 за, против. Приема се. 88 на Декастро. За. Приема се. Компромис 12. 12 компромис. Моля, гласувайте. Режим на гласуване. Край на гласуването. Шестнайсти компромис. Моля, гласувайте. 16. Компромис. Край на гласуването. Деветдесет и три. За. 93 за. Приема се. 94 за. Какво искате? Проверка. По кое? 93. Добре. Не знам защо се съмнявате, но нека гласуваме. към гласуване. Край на гласуването. Тори, madam. Але маме przyjęto. Извинявайте, наистина одобрено. Одобрено е това изменение, извинявам се. Тоест, приема се. Така, сега. Къде сме? 94. За. Приема се. 503. За. Приема се. 95. На Хауслинг. За. Против. Отхвърля се. 96 за. Господин Капуто, това е вашето изменение. Гласувайте за него. Против? Отхвърля се. 97 за. Приема се. 98 за. Приема се. Колеги, сега ще гласуваме по цялото становище с всички изменения. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте. Гласуваме. Замекам гласуване. Край на гласуването. Пан посел Де Кастро фотографуе. Господин Де Кастро прави снимки на резултата. Поздравления! Поздравления на докладчиците! началото се изказа господин Дес. Затова сега ще дам думата на господин Декастро. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. И аз искам да благодаря. Благодаря на всички колеги. Мисля, че отлична работа свършихме. Крайният резултат всъщност показва, че нашата комисия де гласува еднообразно почти. Много са важни тези изменения. Казахме го много пъти. Това е един от малкото законодателни актове, които са с такава значимост в нашия мандат. Затова смятам, че сега може да се изправим с успех към трилозите. Становището, което гласувахме днес, се надявам да се превърне в законодателство и част от ОСП. Благодаря на председателя, благодаря на всички колеги. Proszę Państwa, e, gratulujemy, dziękujemy. Искам да поздравя на двам, и аз двамата докладчици. Много ви благодаря. Работата обаче не е приключена. Не, не. Не е само е, тристранните срещи или триалозите. Искахме да направите синтез. 3, 4, 5 страници максимум. Защото трябва да имаме по позиция по омнибус. Искаме всъщност да представляваме линията ни. Може ли да ни направите един синтез в няколко а, страници, за да знаем каква е позицията на комисията и за да можем да говорим вече с а, нашите избиратели и да покажем всички какво мисли комисията по замеделие. Благодаря, господин Декастро. Господин Десилно също е съгласен, господин Декастро Кима. Бъде много полезно, ако ни направите един такъв синтез, едно резюме. Трябва да направим тази практика, редовна практика всъщност, поред мен, да се правят такива резюмета от страна на авторите по докладите, които сме одобрили, които после можем ние да използваме в своите срещи с избиратели. И така, преминаваме към изменение. Не, всъщност преминаваме към девета точка от дневния ред. Става дума за гласуване отново за доклад, по доклада на господин Никола Капуто. парниковите газове, мониторинг и докладване. Господин Капуто, ако искате да кажете няколко думи, заповядайте президента. Благодаря, господин председател, И аз искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за този доклад. Доста сложен бе той и технически. Позициите са много различни в групите и между групите. Мисля, че ще успеем с това гласуване да одобрим една позиция, която да опази интересите на нашия сектор. Благодаря. stanowiska w grupach e, były oddalone, nie tylko między групами, ale и в групи. Позициите на групите наистина бяха много различни. Както казахте, и вътре в групите имаше огромни различия. Наистина е сложна темата. Като че ли се върви често срещу сектора, земеделския сектор. И така, нека да гласуваме, колеги. Започваме с 64-то изменение за. Приема се. 65 за. Виж, да, приема се, но хубаво, нека да направим проверка. Що ме искате, има искане за проверка. Алберт. Защо аз трябва да гласувам? Грешка. Ма има грешка. Защо трябва да гласувам плюс тук аз, Алберт? Замекам гласование. Край на гласуването. Край на гласуването. Мисля, мисля, че ще имам podziękowanie от pana посла Капут. Еми да. Господин Капуто ще ми благодари след това гласуване, Майя. Не знам. Шикро ми, я мяем błąd u siebie i zagłosowałem na, e, za. Гласувах за, съжалявам. Обаче така направих. Малко късно се осъзнах. 65 за. Против. Отхвърля се. 66 за. Против. Отхвърля се. 67 за. Против. Отхвърля се. 68 за против, отхвърля се. 71 за, против, отхвърля се. 72 за, отхвърля се. 73 за, приема се. 75 за. Против. Отхвърля се. 76. За. Против. Отхвърля се. 77. За. Приема се. 78. Не. Проверка по кое? 77. Добре. Заповядайте, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отжуцона. Поправка 70. Отхвърля се. 78. За. Против. Отхвърля се. 79. За. Против. Отхвърля се. 80 и 81. За. Отхвърлят се. 85 за. Против. Приема се. 86 за. Приема се. 87 и 88 за, против, отхвърлят се. 89 за, против, Нека да направим проверка по 89. Моля, гласувайте. Прекратете. Отвърля се. 5. На докладчика за. Приема се. 90. За. 91. Добре. 91. Втора част. За. Против. Отхвърля се. Отхвърля се втората част. Шести компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. така, изменение 98 на Кьостингер. За, против, отхвърля се. 99. Проверка по 98 искате. Заповядайте по 98. Край на гласуването. Отхвърля се. 99 за, против, отхвърля се. 100. Нойх, заповядайте. Checken lassen. Da war ein bisschen ein Missverständnis. Ich bin auch gerade nochmal hingewiesen worden. Nummer 5, äh, Änderungsantrag. Казаха ми, че изменение пето не е ясно. Може би има някакво недоразбиране. Окей. Okay. E, otwieram na prośbę pani poseł Neuchel. Sprawdzamy poprawkę. Добре. Госпожа Нахо поиска гласуване. Нека да направим проверка по 5 на докладчика. Моля, гласувайте режим на гласуване по 5. Окей, okay, замекам. Край на гласуването. If it's rejected, we have to vote this and this przyjęta. I tak. Приема се. Еми да, всъщност. Ние така бяхме гласували и след това преминахме към втората част на 91. Правилно беше гласуването. Поправка 90, поправка 100. Поправка 100. 100. Сега ще гласуваме 100. За. Кой е за? Набранен и нохо. Против. Има ли против? Приема се. 100. Искате проверка по 100. Добре. Проверка по 100. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Odrzucona. Е, поправка 100. Отхвърля се. 101. За. Против. Имам чувство, че по същия начин гласувахте, така че се отхвърля, но нека да проверим по 101 какво мислите. Електронно гласуване по 101. Гласуваме 101. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 102. Против. Отхвърля се. 103 за против, отхвърля се. Сто четири за, 104 за, против, отхвърля се. 7 и 105 заедно. За. Приемат се. 106 за. Отхвърля се. 107 за. Против. Отхвърля се. 8. Добре. Проверка 107. Искате? Да. 107 проверка. 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 8 и 108. Нали така? Те са идентични. За. Приемат се. 109. За. Против. Отхвърля се. Сто и десет. За. Против. Приема се. 9 на докладчика. За. Приема се. 10 за. Приема се. 11 за. Приема се. Компромис 7. Гласуваме електронно. Режим на гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте. По 7. Край на гласуването. Приема се. 117. За. 117. Благодаря. Приема се. Измерение 118. За. Против. Отхвърля се. Дванайсет на докладчика. За. Приема се. 122. 122. DCR. Приема се. 13 на карти за, против, приема се. Нека да направим проверка обаче по 13. Заповядайте, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. За. Против. Отхвърля се. 15. За. Приема се. 16. За. Приема се. Проверка. Добре, по 16. Моля, гласувайте по 16. Края на гласуването по 16. Отхвърля се. 17. На Хойбуш. За. Против. Отхвърля се. 18. За. Против. Отхвърля се. 19. Няма. Добре. Едно. За. Приема се. Компромис едно. Моля гласувайте електронно по първи компромис. Край на гласуването. Двадесет и три на Агню. За. Против. Отхвърля се. Две, Втори компромис. Моля, гласувайте. Замикам. Край на гласуването. Приема се. 26 на Кюстингер. За. Против. Отхвърля се. Нека да направим проверка. 26. Край на гласуването. Отхвърля се. 27. Двадесет и извинявайте, 28. За, против, Отхвърля се. 29 за. Против. Проверка. 29. Проверка. Моля, гласувайте. 29. Край на гласуването. Поправка Поправка 33. Кто е за? 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, отхвърля се. 32 за. Против. Отхвърля се. Тридесет и второ. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 33. Кой е за? Приема се. 34. За. Приема се. 35. За. Приема се. 36. За. Приема се. 37. За. Приема се. 39. За. 39. За. Против. Нека да проверим. Гласуваме 39 изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. За. 40. За. Извинявам се. 41 за. Против. Нека да проверим 41-во начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 42 за. Приема се. Компромисно изменение 3. Режим на гласуване. Край на гласуването. Изменение 46 на госпожа Кюстингер. Не, извинявам се. 49-то изменение гласуваме. За. Против. Нека да проверим. Изменение 49-то, начало на гласуването. 49-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 4. Начало на гласуването. Компромисно изменение 4. Край на гласуването. 55. За. Против. Отхвърля се. 56. За. Против. Отхвърля се. 57. За. Против. Отхвърля се. Изменение 59. За. Против. Отхвърля се. Изменение 60 за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. до głosowania поправки 62. Де... Преминаваме към 62. Десяр за, против, приема се. И така, колеги, сега гласуваме вече целия документ с всички изменения, които той претърпя. Електронно гласуване. Заповядайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравления. Господин Капуто, искате ли да кажете няколко думи? Само искам да повторя, че благодаря на всички и се надявам всичко да върви наред и в комисията ЕМФИ my podziękujemy to mamy taką samą prośbę aby tam pan przygotował na takie dwie trzy strony komentarza. И аз ще направя същото искане, което отправих към колегата Де Кастро. Може ли да направите две-три страници резюме и коментар каква е нашата позиция, за да го използваме този документ след това с нашите избиратели? Дякуваме, пани почле, гратулиеме и ще раз дякуваме. И така, благодаря ви, господин Капуто. Продължаваме нататък с следващата точка от дневния ред. Сега ще гласуваме доклада Сантуш за най-отдалечените региони. Те са ви специалност, като че ли, господин Сантош. Често говорите по тази тема и днес искате да се изкажете. Заповядайте. Obrigado, eh, Sr. Presidente. Eu não sabia que pretendia intervir, mas... Благодаря ви, господин председател. Не възнамерявах да говоря, но все пак е, бих искал да ви благодаря. Това е изключително важна тема за Европейския съюз, тъй като се насърчава развитието на крайно далечените е, райони. Това е становище, по което е, чухме мнението и на Комитета на регионите. Бих искал да благодаря на секретарята на комисията, на господин Гонзало, както и на господин Котар за оказаната подкрепа. Благодаря на всички за тяхната помощ. Bardzo panu dziękujemy. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Zaczynamy. Искам да ви благодаря преминаваме към гласуване. Започваме с измененията на Дантен. Те са 7. Можем ли да ги гласуваме анблок според вас? Чудесно. Добре. Гласуваме. А, не, не сте съгласни. Или сте съгласни? Господин, казвате не, вие... Ми хубаво, добре, едно по едно тогава. Първо изменение. Е, за. Благодаря. 2. Благодаря, приема се. 3 за. Благодаря, приема се. 4 за. Благодаря, приема се. 5 за. Приема се. 6. Мисля, че голямата част от групите казват, гласуват за. 6 за. Приема се 7 за. Приема се Десето изменение на Рибейро за. Приема се. 8. Нали 8? Е за 8. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 11. За. Против? Нека да направим проверка. По 13. Не, не, 11, извинете, 11. 11. Моля, гласувайте. Отсирам гласуване. Пана Постов Франагана. Замека. Фланаган гласуваме. Край на гласуването. Би трябвало да е прието. Ами да, прието е. И сега 13 изменение за. Приема се. 12 за. Приема се. 14 за. Против. Отхвърля се. 15 изменение за. Против. Приема се. 16 Проверка. По 15 искате първо. Добре. Нека гласуваме първо по 15-то изменение електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Сега, 16 за. 17. За. Много ви моля, вдигайте високо ръка. Най-вече координаторите. Моля, вдигайте ръка. 19 за. Против. Отхвърля се. 20 за. Приема се. 22 за. Приема се. 21. 21 пада. Компромис А. Компромис А. Гласувайте по компромис А. Край на гласуването. Приема се компромис А. 23-то изменение сега. За. 23. Кой е за? Приема се. 24. Кой е за? Приема се. 25. Кой е за? Приема се. Компромис Б. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. Моля, гласувайте по компромис С. Край на гласуването. Компромис Д. Тъй като С бе прият. Компромис Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прие се. Компромис Е. Моля, гласувайте по Е. Край. Край на гласуването. И така, приема се. Преминаваме към изменение 48 на господин Неков. За. Приема се. 50. За. Против. Отхвърля се. 52. За. Приема се. 53. За. Против. Отхвърля се. 54. За. Приема се. 55. За. Против. Отхвърля се. 56. За. А, не. Пада. Добре, няма да гласуваме 56, тъй като сме одобрили 48. Извинявайте. 57 за. Против. Отхвърля се. Изменение 58. За. Приема се. 59. За. Приема се. 60 изменение за. Приема се. 61 за. Приема се. И сега ще гласуваме по целия доклад. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прие се. Одобрихме този доклад. В комисията Реджи ще го обсъдят. Искате ли да кажете няколко думи? Todos и realçar de facto a importância do programa POSEI para Бих искал да кажа, че програмата ПОСЕЙ е изключително важна за отдалечените региони. И тя ще има положителен ефект за тях и ще спомогне за развитието на селското стопанство. Благодаря. Następny punkt е, 11. Добре, следващата точка от дневния ред е за 11 часа. Обаче, след 5 минути можем да почнем, тъй като експертите вече са тук. Затова ви предлагам 5 минути пауза, след ко... тъй като това е много дълго гласуването. И ще започнем по-рано. По-рано, не в 11, а след 5 минути. Така че след 5 минути подновяваме работа. Thank you.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

reflects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 Proszę Państwa, będziemy jednak zatrzymać. Przedłużyliśmy przerwę. И така, нека да започнем. Малко удължихме паузата, близо 15 минути стана паузата. Надявам се колегите да се върнат в залата, докато въвеждам новата тема. Ще чуем експерти, както казах по-рано. Ще имаме първо представяне на едно проучване, което ние сме поръчали. Подкрепа на политиките за продуктивност срещу устойчивост на селското стопанство към жизнеспособно селско стопанство и колосообразен растеж. Става дума за насърчаване на по-ефективно и ефикасно земеделие и зелен растеж. Един консорциум е изготвил това проучване. Това са институти, които се занимават с земеделието и економиката. Един италиански институт, Национален институт за економика на земеделието и един е, център в Германия, Лайпниц, по земеделие. Политическия департамент се занима с тази тема. Благодаря им за което. Благодаря за това, че получихме този анализ. Анализите винаги идват на време, което е отлично. Благодаря на важните експерти за работата. Целта всъщност е да анализираме целите в последните десетина години, що се отнася до производителността. Трябва да видим кои са факторите, които свързани с ефективността и ефикасността на производителността, за да се разбере как да има по-голяма производителност Различните аспекти на различните политики са анализирани. Имаме и нормативен анализ на политическите инструменти, за да може производителността да върви ръка за ръка с екологичната устойчивост. Това проучване също така излиза с конкретни препоръки е, за политики, като целта е да има ефикасно използване на ресурсите, висока производителност – и едно земеделие, което е екологосъобразно, както и което дава отпор на климатичните изменения. Големи предизвикателства. И така искам да кажа добър ден на госпожа Анализа Дзедза и господин Роберто Хенке от а, този консорциум, от научно-изследователския институт и на Италианския институт. Нека първо чуем експертите и в последствие ще започне дебат с колегите. 20 минути имате за вашето представене. Може да си ги разделите помежду си или както да преценявате се изкажете, който ще говори първи, да започне първи. Вие решавате. И така, това е всичко от мен. Заповядайте wzeze o zabranie Благодаря. Аз ще направя представянето. Всъщност, е, макар че с колегата Роберто заедно изготвихме проучването и той всъщност е, е тук до мен, но аз ще говоря. Исках в самото начало да благодаря на Европейския парламент и на комисията Агри, за това, че ни покани днес тук и ни даде възможност да направим това проучване също така. Съвсем накратко искам да покажа какви са целите, след това ще кажа какви са основните заключения, които почиват върху три елемента. Първо анализираме основните тенденции в, по отношение на производителността, както и ресурсите, които се използват в земеделието. След това правим оценка на инструментите на настоящата земеделска политика и не само това и някои проучвания, които са конкретни по си, свързани с устойчивата интензификация. И накрая имаме препоръки. Както казахте и вие, целта е да се анализират факторите, които водят до производителност и какви са ресурсите за това, за да видим как може да се подкрепи зеления растеж или устойчивата интензифика... интензификация на земеделието. Това са двата фактора, които използваме. Тръгваме всъщност от идеята, че не само общата земеделска или селскостопанска политика, но много други фактори, които са и структурни, и свързани с политики, национални общности, оказват своето въздействие върху производителността и устойчивостта. Използвахме една рамка за растежа, което дава възможност да се раздели растежа на производството на отделни фактори, които определят. Първо имаме увеличаване на площите, увеличаване на добива. Увеличаването на добива може да се дължи на повишаване на факторите за производителност, например техническия прогрес, изобщо организацията на всички фактори или растежа при използването на постъпващите елементи, т.е. технически напредък, интензификация на земеделието и това подразделение е интересно, защото тези три определящи фактора са пряко свързани с различни политики. Политиката на научно-изследователска дейност, конкурентоспособност, цени и така нататък. В тази си работа няма да се, не сме се занимали нито с конкурентоспособността, нито с цените, макар че е ясно, че те са много важни при определяне на динамиката в земеделието. Тук на тази графика виждате в синьо дългият период на растеж на производството. Виждаме, че на европейско ниво има растеж и то положителен растеж, но с годините от друга страна този растеж е с минус. Ad una riduzione la eh, le barrette Виждате в лилаво отдолу използването на различните фактори, които съдействат за производството, те се увеличават. В светло-синьо. Не. В червено е площа. Намалява с годините, в някои години се увеличава, производителността, виждате, варира, растат площите, а в а, зелено имаме а, напояването. След това държавите членки. В различните държави членки резултатите са различни. Вижда го тук. Това е осреднен резултат на европейско ниво и тук всъщност не се забелязва многообразието в отделните държави членки. Виждате разграничението тук между това, което се е случило последните десетилетия в Европа по географски райони, държави членки в Северна Европа, Южна Европа и източните страни при последните присъединявания. Сега в Северна Европа производството продължава да расте тъй като имаме по-голяма производителност. В Южна Европа имаме производството, което расте с отрицателен знак. Макар, че по-тъмната част виждате, че расте, увеличават се факторите, виждате обаче, че това не е достатъчно, за да балансира ефекта от загубата на площи. В оранжево е показано намаляването при ползването на а, хектар на постъпващите фактори в източна Европа. Имаме отрицателно производство, в смисъл не отрицателно производство, а намаляване на производството, тъй като има по-малко площ, факторите намаляват, няма баланс между тях. В проучването сме наложили тези фактори с някои а, променливи, които са свързани с а, използването на природни ресурси, за да видим дали производителността и устойчивостта върват в една и съща посока и някои променливи от структурен характер или политически характер и тях сега ще ги видите тук. На тази графика, която виждате е доста сложна, се забелязват първо растеж на производство в съотношение с производството на въглерод. Евро на тон въглерод, т.е. връзката с емисиите. Държавите от първия квадрант, от дясно, горе дясно, на графиката са Холандия, Германия, Полша, Дания, България, където има растеж на производството и в същото време намаляване на емисиите. От тази гледна точка има устойчивост и увеличаване на производството, което е чудесно. Пак горе, сега вляво, Италия, Унгария, Чехия, Швеция. Емисиите намаляват, но това става с намаляване на производството, т.е. производителността и устойчивостта тук са се балансирали като едното е намаляло, другото се увеличило. Тук виждаме абсолютни стойности вече на тази графика за производството на въглерод. Отправните нива, разбира се, са много различни на европейско ниво. На тази графика пък Виждате растежа на производителността и свръхпроизводството на азот или излишния азот в дясно. Холандия, Дания, Германия са в ситуация, в която производството се е увеличило и са се намалили емисиите на азот на хектор. Тоест и устойчивостта и производителността върват в една и съща посока. Австрия, България, пък Полша има увеличаване на производителността, но в същото време няма намаляване, извинете, увеличаване на този излишък на азот. И в този случай абсолютните стойности на азот на хектар показват, че много е направено между 2002-2004 и след това следващия период е 2012-2014 година. Има промяна, но абсолютните стойности са различни и показват различните приоритети в отделните държави членки. Искахме това развитие на производителността и устойчивостта да ги е, наложим върху някои променливи, които са свързани с отделните политики или структурни характеристики на земеделието. Развитието на разходите за научно-изследователска и развойна дейност в земеделието. Абсолютни стойности. Националните инвестиции в научно-изследователска развойна дейност е спаднала, например, в Дания, Италия, Португалия, Гърция и е нараснала в други. Например, източноевропейските економики и Швеция. На тази графика имате разходи в евро на жител и след това целият процент за научно-следователска дейност от БВП. Например, патентите се вземат предвид, зелените патенти, както ги наричаме, те се увеличават последното десетилетие, най-вече за аспекти, свързани с използването на водите и управлението на отпадъците. Фискалните режими и научно-изследователската дейност са много различни в отделните държави членки. В някои има фискални мерки, които насърчават новаторството. Има стимули, например във Франция, за малките и средни предприятия, които извършват новаторска дейност, в Федералното кралство също – Холандия и Франция има помощи за млади земеделци и за стартиращи земеделци. Други разлики съществуват също така, що се отнася до политиките за опазване на околната среда и използването на пазарните инструменти. Ето тук сме показали екологичните данъци и брутния продукт в земеделието. Националните планове, свързани с а, директивата 128 за пестицидите, ясно свързва тези разходи. В някои държави се използват и законови инструменти, т.е. нормативни документи, а не пазарни инструменти. В държавите членки има и такива разлики. Във Франция има Луа Гренел, има в Ирландия закон Origin Green, има датска стратегия за зелен растеж. Основната цел там е поддръжка на земеделците. Дори в Нидерландия има конкретни мерки, свързани с използването на торове. В своето проучване също сме отбелязали и възрастта на земеделците, нивото на образованието, т.е. образователният ценз. Те са много различни в отделните държави членки. За съжаление не се вижда добре но ще го видите в самия доклад най-вероятно. Изчитайки тези данни, ние видяхме, че има разлики, що се отнася до публичните инвестиции, данъците от екологичен тип, обучението, образованието, новото поколение земеделци или липсата на такова – всичко това е изключително важно за новаторството в земеделието. Има първа група държави, като Нидерландия, Франция, Германия, които имат положителна тенденция в растежа, защото има по-голяма производителност. В същото време обаче те са намалили емисиите и азота. Има определени стимули, които явно действат в тези държави, за да има такова развитие. Има повече инвестиции в научно-изследователска развойна дейност, млади земеделци, използване на економически инструменти, като по-низко данъчно облагане върху определени елементи. Другата пък група държави са държави от източна и южна Европа. Там няма достатъчно голям баланс между двата фактора производителност и устойчивост. Е, губи се, губят се площи и като че ли не се действа на национално ниво в посока баланс между двата фактора. Някои от основните заключения трябва да кажем, че има държави, които се движат успешно по пътя на устойчивата интензификация на земеделието. Всички политики, отвъд ОСП, според нас, оказват своето въздействие върху това развитие. Последователността на политиките на европейско и на местно ниво също е много важна, за да има успех една стратегия за зелен растеж. Сега преминаваме към ОСП. Нека да кажем няколко думи за някои от инструментите и най-вече общата реформа на общата сълскостопанска политика и след това два инструмента жизнеспособно производство и партньорството за новаторство. Тук на тази графика сме използвали същите данни, които видяхте по-рано. Най-горе виждате растежа на земеделското производство или производителността, а в долната част виждате различните а, променливи а, площ, а, резултати, добиви, емисии на парникови газове и така нататък. Виждате, че увеличаването на производството, то е горе-долу стабилно, така или иначе се разминава доста на места с един от факторите, свързани с устойчивостта, това са емисиите. И затова смятаме, че трябва да се каже, че различните реформи на ОСП най-общо са отговорили на целта за увеличаване на производителността по един устойчив начин. Сега. В Северна Европа, тук обаче това не се вижда на графиката, тъй като има агрегирани стоености, тенденцията на север. Имаме стабилен, стабилно производство. В Южна Европа има три различни периода – периода до реформата Фишер. Има намаляване на така наречените inputs при използването на земята. Преди това нивото горе-долу е същото. Между реформата Фишер и така наречения Health Check виждате как се движат стойностите, по-малко използване на постъпващи материали и намаляване на земеделското производство. След този хелт чек има постоянен растеж на добива и на увеличаването, извинявате, намаляването на емисиите. Тези тенденции, както казах, са леко объркани, що се отнася до източна Европа. Анализирайки инструментите на ОСП подробно, видяхме, че има преминаване към инструменти, които ние наричаме win-win, т.е. които дават възможност да има и висока производителност, и да има устойчивост и опазване на околната среда. Що се отнася до жизнеспособното производство? Това е една цел на общностната политика, към която са насочени няколко инструмента и сред тях Имаме националните стратегии при производството на плодове и зеленчуци в Италия. По-скоро се съсредоточихме върху тази страна и нейната национална стратегия. Там стратегията беше да има увеличаване на пазара, пазарната, пазарния фактор, за да се увеличи економическата устойчивост на производството. Използвахме данни от мониторинг. Съвсем ясно е, че този инструмент е в добра позиция да отговори на целите е, растеж и устойчивост. Растеж на производството. Нашето проучване показва, че голямата част от инвестициите са насочени към прилагане на режим за постигане на качество. Особено в Северна Италия 78% от производството е висококачествено или се стреми да бъде такова. Sim.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 Анализирахме слабите моменти, също така. И основните препоръки са свързани с пазарната роля на организациите на производителите. Трябва да се подкрепят процесите на новаторство, на излизане на международните пазари посредство, обучение на менеджерите на организациите на производителите. Опростяване също е нужно на процедурите, имам предвид административните процедури. Още една препоръка направихме, която не е свързана пряко с ОСП, а с увеличаването на усилията за намаляване на практиките на нелоялна конкуренция в търговията с а, хранителни продукти. Знаем, че има една група на високо ниво, която наскоро излезе с заключения в тази посока. Това е група, която работи за Европейската комисия. Още един инструмент, който разгледахме, е Европейското партньорство за новаторство. Начален, в начален период се намира тази инициатива и за това можахме само да разгледаме началото на този период на програмиране – от е, всички европейски страни има голямо желание за участие в тази инициатива. Този етап показва и някои от слабите моменти, на общностно ниво, например, както и на ниво държави членки. работата, която е извършена на общностно ниво от фокус групите по стратегическите е, въпроси, свързани с научно-изследователска и развойна дейност, не е достатъчно добре разпространено. Също така бе казано, че е необходимо да се направят програми, които не са само регионални или национални, които преминават границите, за да няма дублиране в научно-изследователската дейност и усилията в тази посока. На ниво държави членки. Отново искахме опростяване на административните процедури, отново избягване на презастъпването или дублирането. Нужно е също да се даде по-голям стимул а, на участниците, тъй като те отделят голямо внимание на такъв тип проекти. След това, брокери за иновация. Трябва да се укрепи тяхната роля и тяхното участие. Те трябва да помагат на фермерите а, да превеждат един вид потребностите им в научно-изследователски проекти. Що се отнася до политиките, да обобщя, имаше промени в ОСП. В нашия доклад ние казваме, че въздействието на мерките от тези реформи може би не бе това, което се търсеше, което се дължи на множеството изключения – от правилата, които са допуснати и които дават голяма възможност на някои държави членки при прилагането на тази реформа. Тук споменаваме и други доклади, които вече са обсъдени от вас и а, които са ви предоставени от вашите експерти. Много държави не са използвали напълно гъвкавостта, която предлагат нормативните документи, за да увеличат а, екологичното въздействие на реформите. Новите инструменти имат а, своя потенциал а, и в случая говоря за инструментите, които са свързани с а, производството или с новаторството. Новите технологии са положителни, могат да съпътстват в този момент развитието, като замеделието, което е точно насочено към постигане на своите цели, което, ще, което би допринесло за устойчивостта. Сложността на административните процедури може да доведе до свиване на участието на фермерите в новите инструменти. Ето това е аспект, който трябва да бъде засегнат. Съвсем набързо, няма да навлизам в подробностите, това е много сложна графика, но това, което иска да изрази тя, е всъщност да покаже, а ние сме направили такива проучвания, че може да се постигне такава устойчивост при висока производителност и на национално ниво, и на териториално ниво. Трябва да се види економическия профил. Всичко това може да е свързано с ефикасното използване на ресурсите, използването на земята или земеползването и на регионално ниво. Тези различни подходи, които сме заложили в тези примери, могат а, да съществуват в една обща стратегия на регионално развитие. Направихме също така други проучвания. Пет такива сме изложили. Те са свързани с ефикасното използване на ресурсите Излязохме с конкретен казус, който е свързан с новаторските технологии в един италиански регион. Също така разгледахме един успешен а, био казус, който обсъдихме след това в Нидерландия един случай, един в Германия, един в Нидерландия. Един е свързан с роботите, които се използват при млекопроизводството, другите са свързани с Cosa ci dicono uh, questi uh, casi? Фермерството uh, от новаторски тип. Що се отнася до агрегираните данни, научно-изследователската дейност, новаторството е изключително важно, тъй като то дава възможност и на увеличаване на производителността и на по-голяма устойчивост, т.е. да не се прави компромис между тях двете, а двете да върват ръка за ръка. Ако успяват да прилагат практики за устойчивост земеделците, то това се дължи на рамка, която всъщност дава последователност между отделните инструменти. Видяхме го в много случаи. А, трябва да се избягва риска, новото развитие. Понякога фермерите не включват а, въздействието върху околната среда на своите действия. Те трябва да бъдат а, просветени, да им се дадат повече познания за въздействието на действията им върху околната среда. Можем да постигнем един точен или а, виртуозен кръг, ако се създаде положителен климат. Има иноваторство и устойчивост. приобщаващото управление, развитието на системи за адекватни познания, интеграцията, диверсификацията са основни за успеха на местните инициативи. И накрая инвестициите. Устойчивата интензификация има нужда от инвестиции. И на ниво предприятие, когато говорим за нови технологии, и на ниво инфраструктури, когато говорим за земеползване и други такива на местно ниво. Concludiamo quindi con alcune eh, raccomandazioni. Eh, е, Какви са нашите препоръки за бъдещи реформи на политиките? Зеления растеж не е ясно записан в ОСП и затова може би е необходимо да бъде записано като такова, за да може по-добре да се видят инструментите на ОСП е, и да вървят те в тази посока. Изключително важно е да се направи сливане между политиките, целите на политиките, инструментите, за да се постигне една рамка на устойчивата интензификация и като тези инструменти да водят до, до положение, в което да има и производство и устойчивост, т.е. всички да печелят. Увеличаването на устойчивостта, увеличаването на производителността са две категории, които трябва да бъдат разглеждани едновременно. Ние и на микро го, на ниво го направихме, и на агрегирано ниво го разгледахме и видяхме, че това е възможно. За да може обаче да вървим ефективно и ефикасно в тази посока, е необходимо да има упростяване и по-добро общуване по-добро съобщаване на целите, които трябва да се постигнат, по-добро обясняване на инструментите, по-добро е, внедряване на резултатите от изследователската дейност. Това означава по-добър диалог между учените, политиците, фермерите и индустрията. Кръговата економика, според нас, един от ключовите инструменти бъдеще за даване на повече възможности за зелен растеж на земеделския сектор. И за това искаме, всъщност показваме, че е нужно земеделската политика да получи този такъв тласък. Приключих, надявам се да съм се вместила във времето. Благодаря ви за вниманието и И накрая, последния слайд. Тук са имената на хората, които ни помогнаха, които работиха с нас. Аз и колегата Хенке сме от инструмента Национален институт за економика и земеделието, Изнаучно-изследователския съвет в областта на земеделието и анализът на економиката на земеделието и институтът ЗАЛФ в Лайбниц, Германия. Благодаря ви за внимание.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 Не исках да ви прекъсвам. И тази информация за нас е, бе и ще бъде много важна. Давам думата за дискусия. Темата е наистина много интересна. Мисля, че бъдещето наистина ще стъпва върху това, което вие представихте пред нас. Господин Дорнан. Благодаря. Наистина изследването третира множество комплексни проблеми. Графиките бяха много поучителни в това отношение. Наистина говорим за голяма сложност. Какво е устойчива политика на земеделие. Това е въпросът. Вие свързахте две думи интензификация и устойчивост. Е, е, е, не може да се интензифицира до безкрайност и да произвеждате устойчиво. И от тук проистичат въпросите, които искам да задам. Най-напред искам да запитам нещо за научните изследвания. Как да се овзаимностят резултатите от научните изследвания, как да се разпространят, защото в крайна сметка научните изследвания не са само цел. Второ, вие говорихте за данъчно облагане на пестицидите. Какво ще бъде отражението на подобна мярка? Мисля, че тук можем да раз... разсъждаваме в много интересни посоки. И още един въпрос се поражда. За снижаването на производителността след разделянето на помощите от производството. Има ли такава връзка? Ясно изразена ли е тя? Разбира се, множество са въпросите, които мога да задам допълнително. Мислили ли сте за отражението на биогоривата и отражението на измененията на директивата за биоенергията и е, за отражението на биоетанола и дизела? Какво е отражението върху селския свят, така да се каже, на измененията, които се обсъждат. Ето това са въпросите, на които бих искал да чуя отговор. Много благодаря. Госпожа Еранс Гарсия. Благодаря. Искам да ви благодаря за това изследване и за това, че ни запознахте с него. Ще се изкажа на испански. Много голям интерес проявявам към това изследване. Много внимателно ви слушах и бях изненадана, че не споменахте нещо много важно – възрастта на земеделците и тяхното обучение. Трябва да знаем каква е средната възраст на занимаващите се с земеделие – и доколко те са склонни да прегърнат иновациите, новите производствени системи и да се обучават. Има млади хора, които може би проявяват интерес, но не са достатъчно добре обучени и нямат бърза реакция когато им се предложат възможности. Има и още нещо, за което ми се иска да чуя повече подробности. Сега ще изразя едно лично мнение в тази връзка. То не е подкрепено от никого. Смятам, че ние, европейците, сме изобретили така наречените средносрочни прегледи на нашите различни уредби и рамки. И те създават много грижи на замеделския сектор, защото го тласкат към несигурност. Преди имаше определени периоди, в които можеше да се разполага някакво планиране. Сега обаче промените могат да се осъществят в средата на периода. Ако замеделецът не знае какво ще стане при средносрочния преглед и в каква посока ще поеме политиката, той е, може да изпадне в състояние на голяма несигурност. А това е действителността, в която ние го поставяме след е, е, така наречения преглед на здравословното състояние на нашата нормативна уредба. Ако земеделецът знае какво ще стане през първата или втората година, след като започне дейността си, но не знае какво ще стане през третата, четвъртата или петата, как можем да го накараме да инвестира? Euh, господин Луазо, благодаря, господин председател. Има един изключителен случай в земеделието на Европейския съюз, именно земеделието на Франция земеделците са извънредно съвестни, отнасят се много отговорно към е, е, околната среда, много добре са обучени и е, прекрасно познават занаята си. Може да се види как по този начин е възможно да се върви към производителността с все по-големи крачки и същевременно тя да бъде устойчива. Е, използва се е, принципът на хигрометрията, е, степента на влажност на въздуха, за да се определи какви фитосанитарни, пестицидни и прочие продукти да се използват. Това позволява да се възприемат продуктите много по-добре от почвата и от културите, така земеделците с 10, 20, 30 да и повече процента намаляват и потреблението на пестициди и разходите за тях. Мисля, че трябва да се върви именно в тази посока. Това е пътят към устойчивост, която позволява по-голяма производителност. Благодаря. pani poseł Hojbusz. Ähm, Госпожа Хойбух, благодаря ви. Изложението ви бе много интересно. Вие заявихте също, че земеделците изпитват колебания, когато трябва да инвестират и когато трябва да възприемат нови технологии. Не споменахте обаче нещо много важно. Дали инвестициите, ако бъдат направени, се изплащат? Да кажем, аз се, се опитвам да интензифицирам производството. Ако не мога да продам произведната продукция, аз не мога да се отърва от нея. И тогава, разбира се, замеделците ще бъдат много по-малко склонни да инвестират повече. Ако пазарът не може да поеме тяхното производство, те няма да инвестират. По отношение на интензификацията, трябва винаги да се гледа пазарът. Това е мисълта ми. Е, трябва да знаем дали това, което ще произведем чрез по-интензивно земеделие, ще можем да го продадем. Затова в редица отрасли в Европа, например, се наблюдава излишък и интензификацията не е реална възможност, реален шанс когато нямате пазар за по-големи обем продукция. Освен това, чрез интензификацията се оказва пряко влияние върху нивото на емисии. Питам се дали сте анализирали ролята и състоянието на почвата. Ако интензифицирам производството при определени условия, какво ще бъде отражението върху почвата и нейната плодородност. Помислете си за ерозията, за разграждането на жизненоважните елементи в почвата. Това е валиден въпрос. Благодаря. Следващият колега. Благодаря ви. Мисля, че вашето изследване е много стойностно и ще има много голямо значение – за планирането в бъдещата обща селско-стопанска политика. Според мен в него се е, разискват е, два противоречащи си елемента производителност и устойчивост. Е, те са съчетани в изследването, сякаш вървят ръка за ръка – но всъщност са противоречиви. Много е трудно да интензифицирате производството, да го правите все по-обемно и да запазите някакво разумно ниво на устойчивост. Преди да започнем да увеличаваме производителността, винаги трябва да мислим за устойчивостта. Знаем много за земеделието, стремим се към подкрепа на така наречената кръгова економика. Имаше нещо много интересно във вашето изследване. Аз го наблюдавам от доста време, защото той е един от най-важния от най-важните проблеми в Европейския съюз. Производството като че ли се измества към северната и източната част на Европа. Тоест, Тоест, извинявам се, ораторът към северо-западната част на Европа се измества производството. Там има доста инвестиции, е, доста успехи, а в Централна Европа картинката е доста по-различна, особено в страните, в които има преход. Положението е съвсем различно там. Тъй, че наистина това е въпрос, към който трябва да проявим внимание. Какво да направим, за да преодолеем тези трудности? Всъщност, производството на земеделска продукция се измества от югоисточна към северо-западна Европа. Е, моето убеждение е, че е, ако подкрепяме биологично чистото земеделие, устойчивото земеделие, интегрираното земеделие, такова тотално изместване не би следвало да се наблюдава. Трябва да продължи производството и в страните в преход – условията за устойчиво земеделие не трябва да се изменят така, че в една част на Европа да бъдат различни в сравнение с друга част на Европа. В Словения производството непрекъснато спада. Същото въжи за рентабилността на земеделието, доста европейски средства се наливат, обаче резултатите, които очаквахме, не бяха постигнати. Необходимо е да работим с нови технологии в земеделието в селско-стопанските райони. И тази необходимост е по-голяма от всякога. Това е основата на общата селско-стопанска политика. Трябва да има повече движение в селските райони и да има по-ясно и изразена връзка между производителността и продажбите. Какви са обаче потребностите на потребителите в едно интелигентно село би трябвало да има отговор на тези въпроси. Технологията трябва да се внедрява устойчиво. Все повече потребителите искат здравословни продукти и са готови да плащат за тях. В тази верига на стойността често пъти се наблюдават блокажи, които отказват младите земеделци а, от а, земеделската професия. Много ми е интересно да чуя мнението ви по този въпрос. Господин Ропе, благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите. Благодаря за това, че ни запознаха със своето изследване. То е много значимо изследване. Много рационален анализ е, е извършен на земеделските условия е, в европейските страни, на разликите между тях на разликите в техния напредък, защото някои е, членове на Европейския съюз вървят по-бързо по пътя на земеделското развитие от други. Има големи е, разлики между държавите членки. И вие самата споменахте. Западни и източни държави членки много се различават. Северни и южни държави членки много се различават. Това може би означава, че ОСП не може да бъде и не следва да бъде еднообразна политика на територията на целия Европейски съюз, ако желаем тези различия да бъдат преодолени. Всъщност такива различия се наблюдават не само между отделните държави членки, но и вътре в пределите на всяка от тях. Националните държави членки имат е, множество правомощия в сферата на земеделието. Може би в бъдеще е редно да помислим за тези правомощия и тяхното стесняване, ако желаем е, резултатите, които постигаме чрез общата селско-стопанска политика, е, да бъдат по-еднообразни навсякъде. Искам да попитам нещо. Защо а, споменахте източна Европа? Там се увеличава въз, средната възраст на земеделието, а спада производителността. А, защо не извлякохте и не обособихте причините за това състояние на нещата. Ако не познаваме причините за тези явления, няма да можем да им противодействаме. Може би тези причини са част от вашето изследване, а само не сте се спрели на тях. Разходите на земеделието в Холандия и западноевропейските държави са доста сходни. В новите държави членки, например в Балтийските държави, нашето земеделие започна да се развива след началото на 90-те години. До тогава земеделието бе абсолютно игнорирано. То не съществуваше като такова, докато западните държави имат зад себе си дълги години традиции и опит. А ние започнахме да развиваме земеделието преди 10 години общо взето. Това е кратък срок на развитие. На къде да поемат тези страни? Вие правилно посочвате, че трябва повече да мислим за европейските иновационни партньорства. Може би трябва да се създаде целенасочена програма, чрез която замеделците да получават повече знания за новаторството, за новаторските методи, които се използват в земеделието, например в Холандия, Дания, Швеция. Много големи са, естествено, и разликите в доходите на земеделците в западната и в източната част на Европа. Разликата е близо три пъти. Тоест в Западна Европа доходите на земеделците са близо три пъти по-високи от доходите на земеделците в Източна Европа. При общо взето еднакви разходи. Следователно, източноевропейските земеделци нямат свободен ресурс, който да инвестират. Цените на производството са много по-низки там, където има дълги е, традиции е, в земеделието. В е, тези държави има близо 70% ниво на коопериране е, докато в нашите страни нивото на коопериране е 10-20%, това означава, че в западната част на Европа земеделците могат много по-организирано да отстояват интересите си, докато в нашата част на Европа те не могат да го сторят. Също така междубраншовите организации при нас на практика не съществуват. Това също поставя земеделците в неизгодно положение. Искам да ви попитам и още нещо. Преди няколко години организирахме така нареченото меко кацане за квотите за мляко. Как според вас се е отразило това начинание на производителността в селските райони? В частност на млекопроизводството. И била ли е тази мярка стимул за млади земеделци, които да навлязат в професията? Трябва да мислим за този въпрос и в перспектива. Е, ако зная, че ще произвеждам нещо, което няма да бъде продадено и няма да мога да възвърна инвестицията си, как да имам сигурност да инвестирам е, с 5, 10 или 20 годишен хоризонт? Вашето изследване трябва да стигне до по-широк кръг хора. Може би то трябва да бъде представено в националните парламенти, така че всички да се запознаят с актуалното състояние и да започнат да мислят за намиране на решение на проблемите. Благодаря. Gracias, presidente. Colega Агилера. Del estudio creo que ofrece datos muy interesantes благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря за презентацията, тъй като чухме изключително интересна информация. Бих искала да задам два въпроса. В заключението си вие споменахте, че е необходимо да се поддържа по-добър диалог. Споменахте също така, че мерките в рамките на ОСП трябва да съответстват на целите – към диалога трябва да се приобщят всички заинтересовани страни, включително учените и политиците. Та, искам и се да чуя от вас как бихме могли да засилим диалога между заинтересованите страни. Вторият ми въпрос е следният изискваме да се предприемат мерки за иновациите и за научната и развойна дейност, защото тези, които не инвестират в научна и развойна дейност иноваторство, нямат бъдеще. Същевременно обаче забелязваме, че обществеността отхвърля новаторството. Отхвърля мерките, новаторските мерки в земеделския сектор – А това ме безпокои, защото научната и развойна дейност и новаторството са ни необходими. Факт е обаче, че както в обществеността, така и тук в Европейския парламент понякога има членове, които ги отхвърлят. И се питам, откъде идва това отхвърляне, което ни пречи да изградим бъдещето си? Това са двата ми въпроса. Как да прокараме идеята за новаторство и научния развой на дейност сред обществеността? И как да привлечем всички заинтересовани страни в диалога? Госпожа Бах. Благодаря, господин Каденбах. Благодаря, господин председател. Аз не присъствах в началото на презентацията, така че може би задавам въпрос, чийто отговор се е криел в нея, за което се извинявам. От една страна, едно първо ниво се прави сравнение на статуквото в различните области в държавите членки. А на едно по-друго ниво – виждаме, че има тенденция на развитие в някои области в държавите членки. Малко ми е трудно да а, разбера как се случва а, това. Значи, въпреки статуквото, има държави членки, които постигат по-добри резултати от останалите, но това по никакъв начин не ни показва дали във времето ще има някакви подобрения. Как можем да разберем дали в дадена държава това е причината за по-добрата тенденция и защо същата тази тенденция не се наблюдава в другите държави членки. Надявам се, че разбрахте въпроса ми сравняваме две единици, в случая две държави, но а, взели ли сме предвид изходната точка и на двете държави? Т.е. откъде са тръгнали? Председателят. Благодаря на всички ви за направените коментари. Сега, ако позволите, и аз бих искал да кажа няколко думи. Проблемът при използването на ресурсите е проблем, който е на лице в различните региони. Затова трябва да помислим по какъв начин можем да подобрим положението. Като се увеличат инвестициите в недотам развитите райони, например, като вземем предвид качеството на живот и се опитаме да го повишим. Трябва да се запитаме също така колко от тези зони или райони ще могат действително да постигнат това повишаване на качеството на живот. И ако могат да го постигнат, трябва да помислим колко ще ни струва – да не забравяме и качеството на живот на селскостопанските производители, на тези, които са в интензивното земеделие. Питам се обаче, къде е разграничителната линия, къде точно трябва да я прокараме между различните сектори. На следващо място сравнението между старите и новите членки на Европейския съюз. В старите членки на Европейския съюз от дълги години вече се работи с ОСП и всички знаем как да боравим с плащанията. В новите държави членки, особено тези, които са живели в комунистическия режим, сега виждаме, че изостават. И аз бих искал да попитам. Инструментите, които цитирахте, могат ли да бъдат предоставени на тези държави членки бързичко? Имаме различни инструменти за климатичните изменения, за използването на съответните фондове. Питам се, Смятате ли, че е възможно да се развива общата селскостопанска политика в тези държави? Инструментите са на лице. Но те може би трябва да отразят спецификата на различните региони. Това е помощ, която трябва да бъде предоставена от Европейския съюз, но трябва да се въведат критерии – На следващо място. Когато говорим за устойчиво развитие. е необходимо да помислим за нивото на интензивно земеделие, за което говорим. Не може да имаме устойчиво развитие на едно и също равнище във всички държави членки на Европейския съюз. Та не знам, може ли да се говори за различно ниво на употреба, за различна употреба на торовете, на стопанствата и така нататък. Това са все важни аспекти. На следващо място. Водните ресурси. Те могат да възпрепятстват устойчивото развитие. Трябва да вземем предвид качеството на културите, качеството на почвата. И ако се вгледаме в тях, ще видим, че в много от държавите членки управляващите се опитват да избегнат проблем. Важно е обаче да вземем предвид качеството и количеството на водните ресурси. някои държави се опитват да развиват производство в други райони, защото а, почвата не винаги е подходяща за отглеждането на исканите от тях култури. Разбира се, ще имаме и допълнителни въпроси след днешната ни среща. Ще продължим да се обръщаме към вас и за в бъдеще, за да може да задълбочим нашата дискусия и да помислим какво бихме могли да направим, за да обогатим дискусията си за ОСП. Така, например, Днес в рамките на Омнибус засегнахме някои аспекти, свързани с ОСП. Ще спра до тук. Както казах преди малко, Говорихме за производството, за факторите на растеж в земеделската политика – преди няколко години сформирахме база данни, която обаче явно се базираше на неверни такива. И сега възниква въпроса дали има прак на растежа, имайки предвид земеделските стопанства. Да, бихме могли да обсъдим въпроси на заседанието на координаторите – защото би било добре за в бъдеще да разполагаме и със становището на експертния екип на Европейската комисия. За в бъдеще имам предвид, не сега. Може би изпълнителният комитет би могъл да се произнесе. Той е съставен от експерти, вие познавате много добре общата селско-стопанска политика. Извинявам се, че говорех толкова дълго, но наистина исках да споделя с вас тези многобройни свои мисли. Сега, без да се бавя допълнително, ще дам думата на двамата ни гости. Когато експертите вземат е, думата, могат да говорят и 40 минути. Гледайте обаче да са по-малко. Заповядайте. Благодаря за всички въпроси, за всички идеи, които предложихте. Няма да говоря 45 минути. Съвсем накратко ще отговоря. Един въпрос, който бе повдегнат, е свързан с идентификацията. Какво означава това? В началото показахме рамката, която използвахме за анализа. Растежът на производителността не е свързана само с... не е свързан само с по-голямо използване на факторите, а с по-добро използване на тези фактори – и там всъщност се крие тази възможност за намеса посредством новаторство. Всички фактори, като обучение, образование, промяната на поколенията в замеделието, всички те могат да доведат до по-голямо използване на новаторски идеи. Това не означава да се използват химически или химични фактори. Ние говорим за това, как може да се увеличи ефикасността, с която използваме ресурсите, всички ресурси и онези, които купуват земеделците, за които плащат, и тези, които се крият в околната среда, които не плащаме, но които имат висока социална стойност и които трябва да бъдат опазвани. Показахме само два агроекологични фактора излишък на азот и още един в доклада имаме още един индекс за биомногообразието. Не го написах на слайдовете, защото няма положителни резултати в нито една държава членка по него, но е включен в доклада ни. Също така диверси... е, многообразното използване на земята или промяната на земеползването. Имаме и други показатели, които са свързани с климатичните изменения – те са приоритетни за Европейския съюз. Нужни са също данни, които да са сравними, и то данни за дълъг период от време, за да може да има ясна сравнимост. Това също ограничи избора ни. Въпроса за избор, за възрастта, извинете, и ценза на фермерите. На 30 страница на доклада има информация за всички държави членки в това отношение. Това, което казахте, всъщност се потвърждава от данните. Данъците върху пестицидите. Това е един от инструментите, които се използват от част от държавите членки. Разбира се, много дебати има около това. В Дания се използва, използва се много добре и във Франция. Това са политики, които се преразглеждат, тъй като е много трудно. Дори и за самата еволюция на технологиите, на самите пестициди – и общата рамка, както и другите политики. Винаги е нужно постоянно да се работи по тези мерки, да бъдат по-точни и по-съвършенствени те. Също така е нужно, са нужни инвестиции в земеделците. Това е важен аспект. Откъде да дойдат тези мерки за инвестиране, мерки, които да доведат до по-добро земеделие. Що се отнася до биогоривата? Накрая цитирахме кръговата економика. Не мисля, че вече се говори за производство на етанол от земеделски култури от първо поколение. Мисля, че чисто технологично сме в авангарда на производството от от, на би, от биомаса и от остатъци от земеделски продукти. Това ще даде възможност да се завиши ефективността на ползването на ресурсите, за да се затвори цикъла на ползването на ресурсите. По-голям диалог между отделните страни се спомена е, между научната сфера, политиците и земеделците. Аз ви цитирах фокус групите, които се използват в партньорството за новаторство. Усилия се положиха там, за да се съберат най-добрите учени в Брюксел, за да се говори за технологичното развитие. Резултатите от тези усилия, за съжаление, не доведоха до голяма полза, що се отнася до оперативните групи. Търси се подход отдолу нагоре. Разбира се, всички са за един такъв подход, но като че ли като се започна отдолу нагоре, винаги се тръгва от нулата. Нужна е по-голяма флуидност на системите. Говори се за нова а, инструменти, затова и системите трябва да се обновят. Нужен е и по-голям потенциал. Забелязах, че Европейския парламент и вашата комисия по-специално е, е разработила един друг доклад, който ще навлезе в подробности и може би ще бъде още по-подробен и от нашето проучване. Е, Записах си някои въпроси, но сега се загубих. Имахте много въпроси. Иска ли колегата да каже няколко въпроса, свързан с ОСП? Си, Мога да добавя нещо общо що се отнася до ОСП и реформата на ОСП. Нещо много важно бе казано. Продължаващите промени в тази политика. Те създават климат на несигурност за земеделците, казва се това често. Това е вярно, но е нужно да се види и в тази светлина и въздействието на някои от инструментите. Говорим за програмата до 2020 година, но до 2020 остава малко време. Новите инструменти не е съвсем ясно какво въздействие ще окажат върху земеделието. Има голямо многообразие в европейското земеделие и затова въздействието ще бъде различно. Има интегрирано земеделие, което е част от хранително-вкусовата верига. И има маргинализирани видове земеделие, т.е. работа в много малки предприятия, възрастни хора, които работят в много малки площи, там няма промяна в поколенията, така че тук трябва да навлязат и новаторските практики и трябва да се мисли за това, до кого трябва да стигне това новаторство и как може тези новаторски идеи да влязат в тези селскостопански предприятия, с които работим. Функциите на фермерите днес станаха много различни, тъй като земеделските стопани имат вече много по-различни. Не става дума само за производство, става дума и за новаторство, а и самото новаторство трябва да вземе предвид, че те вече имат нови функции. Това мога да кажа в допълнение за инструментите на ОСП. ОСП днес представлява един огромен набор от възможности, и един вид държавите членки могат да направят е, една обща сълскостопанска политика, която отговаря на техните нужни. Това не е предизвикателство, това е допълнителна стойност на тази политика. Така отделните инструменти са по-близко до реалността, до действителността и могат да се, да се, може да се извлече оптимална полза, синергия между инструментите да се постигне и да не се създават никакви конфликти или да се правят компромиси. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Pani... Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Има ли въпроси? Не видя. В таким разе... Няма. Е, добре, тогава приключваме. Искам да благодаря отново на нашите гости, на експертите. Моля, предайте нашите благодарности от страна на цялата ни комисия, на всички други научни работници, които са работили по това проучване. Може да ви изпратим и писмени въпроси, ако такива възникнат. и тази тема може да бъде обсъдена отново. Имаме отлични експерти и в Европейската комисия, така че можем да работим и с тях. Е, едва ли ще успеем до лятната вакансия да се справим, но да речем септември месец можем да предвидим едно изслушване по тази тема с намеса на Европейската комисия. Ако няма други въпроси, аз отново благодаря на различните страни. Мисля, че може да приключим, тъй като няма нищо в а, точка разни. Мисля, че следващото ни заседание е в Страсбург на 15 май. Мисля, че е понеделник. Най-вероятно но от господин Дес ще получа идеи и съобщения. Той ще ми каже, че не е добре най-вероятно да имаме в Страсбург задание на комисията, но това е. Такива са необходимостта. И аз, разбира се, ще използвам същите аргументи. Ще кажа, господин Дес, вас ви нямаше днес и за това ще има следващото заседание. Благодаря, приятен след обяд на всички. Успяхме е, да работи много бързо днес, така че след обяд нямаме работа. Има триалог. В 15 часа много важен триалог ще се проведе, но няма заседание на нашата група. Благодаря. Благодаря на преводачите. Thank you.